Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands. Уважаеми, уважаема госпожо Арип, председател на Камерата на представителите на Нидерландия, уважаеми колеги, Уважаеми членове на Сената на Нидерландия, скъпи колеги. За мен е чест да ви приветствам всички тук с добре дошли на втората парламентарна седмица. Вчера проведохме конференция посветена на темата за европейския семестър, а сега започваме междупарламентарната конференция за економическото економическата координация и управление в Европейския съюз по смисъла на член 13. Бих искал най-напред да благодаря на представителите на Нидерландия за това, че ни помогнаха да организираме това събитие съвместно. Трябва да добавя също така, че сътрудничеството ни обхващаше всички равнища, политическо, административно и наистина радвахме се на отлично сътрудничество. Това се дължи на вас. Типично по холандски работихме изключително ефективно. Дами и господа, економическото възстановяване е на път да стане факт, но все още предстоят много предизвикателства пред Европейския съюз. 2016 година бележи забавянето на економиката на Китай. Цените на петрола остават ниски, валутната политика на САЩ се затвърждава, като има лек спад на вноса от нововъзникващите економики. Да не споменаваме геополитическите предизвикателства, които със сигурност силно ще се отразят и на дневния ред на срещата на Европейския съвет тази седмица. Живеем в бурни времена. Някои се опитват да представят проблемите на национално равнище като свързани с Европа, като терористичните нападения, бежанците, случващото се в Украина, в Русия, климатичните изменения. Да не забравяме и референдума в Обединеното кралство за излизането от Европейския съюз. Ако желаем ефективно да се справим с предизвикателствата, свързани с тази многобройна криза, пред която сме изправени, ще трябва да бъдем повече да бъдем едини повече от всякога. Трябва да използваме нашия актив, тези 550 милиона европейски граждани. Те ще ни позволят ефективно да се справим с глобализацията, така че тя да работи в наш интерес. За да може Европейския съюз да действа добре, ще трябва да има координация на национално равнище – Економическото управление играе централна част в този процес. Затова се радвам на тази възможност националните депутати да получат възможност да обсъдят економическото управление и координация. Както знаете, държавите решиха да споделят единна валута – Понякога се стигаше до там те да трябва да спасяват заедно държави, които са изправени пред огромен държавен дълг. И всичко това се отрази на бюджетните економически политики. Няколко меморандума за разбиране бяха подписани последователно, което доведе до създаването на политическа система, която почива на обща отговорност. Идеята е да се продължи тази висока степен на ангажираност на международно равнище, но и не само, също на европейско. Демократичната отчетност и легитимност са от основно значение за успешното прилагане на структурните реформи и за да може да има ефективно управление като цяло. Скъпи колеги, дами и господа, вчера имахте възможност да обсъдите европейския семестър и ролята на Европейския парламент и националните парламенти, както и различните приоритети за цикъла на Европейския семестър за 2016 година. Обсъдихте също така последствията във връзка с ориентирането към печалбата, социално, рейтинга в социалната сфера тройно А. Економическото управление и координация ще ни дадат възможност да помислим за начина по който фискалния пакт ще бъде приложен. От приемането на процедурните правила през ноември миналата година, сега за първи път се провежда конференцията по смисъла на член 13. След дълги години трудни дискусии, най-накрая успяхме да стигнем до консенсус за работните методи, които ще ни позволят изцяло да се насочим не върху процедурния правилник, а върху самото съдържание. Европейската комисия в своя годишен обзор на растежа заяви, че ще направи оценка на фискалния пакт което може да ни наведе на следното заключение. Между парламентарните споразумения може да се окажат не толкова ефективни, което означава, че трябва да се насочим към общностния метод и метода за съвместно взимане на решение. Един от основните принципи на общностното право е, че трябва да се създаде механизъм, за да може решенията, взети от съзаконодателите, да могат да бъдат приведени в изпълнение. За да има добра отчетност, трябва да има контрол и от националните парламенти. Целта е да се запази доверието на европейските граждани. Нещо, на което станахме свидетели през последните години. Затова приехме резолюцията за рамката за економическо управление или така наречения доклада Берес, който приехме през юни 2015 година. В него се приканва за засилена демократична отчетност на европейско и национално равнище. Приканва се също така и за пълното включване на фискалния пакт в общностното законодателство. Дами и господа, Европейския съюз не трябва да се свързва с отнемането на суверенитета на държавите членки. Напротив, става въпрос за управление и контрол в контекста на глобализирания свят. Тук всеки един играч ще трябва да ускори своята игра. Но за да може да продължим да участваме, за да можем да се уверим, че демокра... трябва да се уверим, че демократичният контрол от националните парламенти е на лице. Не може да има повече Европа за сметка на по-малко демокрация и по-малък парламентарен контрол. Това би била рецептата, която ще ни отведе към провала. Координацията в економическо отношение ще бъде ефективна, ако народните избранници на национално равнище също участват. Ще трябва да има демократична отчетност на всяко едно равнище, включително като се отчитат и националните характеристики. Ние като партньори в тази съвместна задача на поддържане на демократичния контрол, ние в националните парламенти, Европейския парламент, ще трябва да искаме отчетност от изпълнителната власт. Днес имаме възможност да работим заедно във връзка с този наш общ проект. Бих искал също така да ви пожелая успех в днешната дискусия и да ви благодаря още веднъж за това, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви за сътрудничеството и за отличната работа, която свършихме вчера. Благодаря ви. Сега нека да чуем колежката Арип. Monsieur le Président du Parlement européen, chers collègues, Скъпи колеги, Дами и господа, от името на Нидерландския парламент бих искала да ви приветствам с добре дошли на тази конференция за економическа стабилност и управление. Или както за по-лесно наричаме тази конференция, конференция по смисъла на член 13. Благодаря ви за тази възможност да кажа няколко уводни думи. Петте предишни конференции – петте конференции, които организираме ние в Нидерландия, ще се проведат на място, където Сената заседава от дълги години, което означава, че ще ви посрещнем в сърцевината на нидерландската демокрация. От няколко години конференцията по член 13 се провежда през първото полугодие на годината в Европейския парламент. За това бих искала да ви благодаря за гостоприемството и за отличното сътрудничество, което ни доведе до днешната конференция. Нидерландия в момента заема председателския пост в Европейския съюз. Много предизвикателства стоят пред нас и пред държавите членки. Никой не може да се справи сам. Многобройните проблеми, свързани с нашите общества, не познават граници. Атентатите в Париж и големия наплив от мигранти са може би най-убедителните доказателства и може би най-болезнените такива в това отношение. Дискусиите във връзка с ролята на Обединеното кралство в Европейския съюз и нидерландския референдум във връзка с договор за асоцииране с Украина ясно ни показват, че Европа повече от всякога е близо до своите граждани. Това са проблеми, които нито една държава не би могла да реши сама. Европейското сътрудничество в този смисъл е абсолютно необходимо. Ние трябва да общуваме, да си говорим. Това е също така и основната тема на парламентарното заседание, което организира Нидерландия. Целта е да има демократичен контрол върху процеса на вземане на решение на европейско равнище. Парламента играе изключително важна роля в това отношение. Националните представители, националните избранници са тези, които биха могли да хвърлят мост между избирателите си и различните нива на власт в Европа. Вие не контролирате само собственото си правителство, вие може също така да ем, направите така, че гласът на вашите избраници да бъде чут от Европейската комисия. И разбира се, това може да стане с прякото или непрякото участие на Европейския парламент. Днес ще обсъдим економическото управление и бюджетната политика на Европейския съюз. Тоест, днес ще обсъждаме тема, която беше в основата през 1952 година на създаването на Европейската общност за атомна енергия. Тук не говорим само за идеология. В този случай ще имаме економическо споразумение. Конференцията по смисъла на член 13 може на пръв поглед да изглежда техническа конференция, но нека не забравяме, че днешната дискусия всъщност засяга основите на нашия просперитет, а именно стабилна и а, е, изключително добре обмислена бюджетна политика. Ще работим здраво тази седмица. Не винаги ни е било лесно. Понякога ни се струваше, че трябва да вървим срещу течението, за да може да изпълним споразуменията по смисъла на пакта за стабилност и растеж. Споразумения и обещания, които а, е, поехме ангажимент да изпълни през 1997 година. И искахме бюджетните дефицити също да бъдат под контрол. Трудно беше да се говори за необходимостта от економии. И все още е трудно да се говори за този въпрос в някои държави. Въпреки всичко, ние успяхме да постигнем широк консенсус. В МВФ и в ОИСР всички знаят, че тръгнахме на прав път. Ние е, осъзнаваме това и можем само да се гордеем с нашето постижение. След дългогодишни дискусии във връзка с мерките, които трябваше да предприемем, за да се преборим с економическата криза, сега обърнахме взор към бъдещето. Европа тук и сега. Какво можем да направим тук и сега, в момента в който проблемите възникват? Европа ще трябва също да се да прояви отговорност. Ние също носим част от отговорността като народни избранници. Проблемът изглежда доста абстрактен, а всъщност не е такъв. Заедно с Европейския парламент ние решихме да приложим практическо интерактивно тълкуване на днешната конференция което означава, че днес след обед ще обсъдим инвестициите, сближаването, конкурентоспособността под малко по-различен ъгъл. Говорихте също за парламентарния контрол върху европейското економическо управление. В този контекст възниква един изключително важен въпрос, а именно – Възможно ли е да има обмен на добри практики между националните парламенти? Честно казано, смятам, че Нидерландия може да играе важна роля в това отношение. Ние сме държава, която противно на очакваното прие доста трудни мерки и успя да изграде стабилна традиция – заедно с Бюрото за анализ на економическата политика, което бюро е и основната институция, която се занимава с бюджетната дисциплина у нас. Ефективността на бюджетната политика също е важна. Трябва да помислим как се прилагат новите бюджетни правила в различните държави членки координацията на бюджета може ли да бъде подобрена, без същевременно да се подкопае значението на националните парламенти? Това са въпроси, които са уместни и чието отговор трябва да намерим днес. Нуждаем се от демокрация, която да включва всички свои граждани. Тя трябва да бъде отворена. По този начин ще стигнем до конструктивна дискусия. И всеки един от вас ще може да се почувства на правилното място. Пожелавам ви ползотворна дискусия, която да ни отведе към решение в дългосрочен план. Нека да затвърдим идеята, че Европа е нещо повече от съвкупност от своите отделни единици. Благодаря ви. Е, Merci beaucoup, Madame la Présidente. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Току-що ме уведомиха, че тази година тук участват 137 народни представители. Благодаря ви за вашето участие. Насърчавам ви да останете до края на днешната конференция в залата. Сега процедурата предвижда да продължим заедно с председателя Бок, Бака и господин Галтиери. Приканвам ги да дойдат тук до мен. Ah, Thank you, Mr. Schultz, and... Благодаря ви, господин Шулц. Благодаря ви, госпожо Ариб, за уводните изказвания. Добро утро. Продължаваме заседанието. Няма съмнение, че казаното от господин Шулц и от госпожа Ариб ще окаже въздействие върху дебата тази сутрин. Радваме се, че Европейския парламент реши да стане домакин на тази сесия в пленарна зала. Виждам някои познати лица от вчера. Значи, вие ще представите своя опит от вчерашните заседания. Днес ще говорим за най-добрите практики. Призовавам ви да участвате в разговора днес – Предполагам, че сте получили меморандума с предистория на нашата среща. Вероятно сте го прочели, може и да не сте, може да не ви е достигнало време. С няколко думи за какво става дума там. Какъв е опита в момента, как са обвързани критериите на практика, как се справят държавите членки с увеличаващите се разходи за пенсии за здравеопазване? Институционалната рамка дава ли на парламента достатъчно възможности за междупарламентарни практики и как може да се подобри изпълнението на препоръките на съвета на национално ниво? Ще приветствам с добре дошъл Ерон Дайселблом, председателя на Еврогрупата. Нямаше как да предвидим по-добър ден за това заседание, защото само преди дни беше заседанието на Еврогрупата. И сега ще научим какво се е обсъждало на това заседание. Информацията ще стане достъпна за обществеността едва днес. Е, ще приветствам и господин Кендри, който е заместник-председател на Холандската сметна палата. Той ще говори за механизма за контрол в рамките на управлението на еврозоната. Е, добре дошла на госпожа Валери Рабо, която е председател на Комисията по финанси в Френския парламент. Извинете, че се обръщам към вас на английски. Тя ще говори за това как Франция се справя с предизвикателствата с економически характер и накрая, но не на последно място по значение, естествено, добре дошъл на моя колега председател на днешното заседание, председателя на Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент. Той ще бъде в две роли, защото ще председателства и ще се изкаже. Преди да дам думата на нашите гости, няколко думи ще кажа за целите на настоящата конференция и е, ще направя и е, слово от мое, е, ще, ще направя изказване от мое име. Когато организирахме тази сесия, решихме, че е дошло времето точно сега да се обсъди опита, който сме натрупали след няколко години на действие на фискалния пакт. Някои от нас живеят в голям бюджетен, в обстановка на голям бюджетен дефицит. Други по малко по-различен начин преживяват на гърба си показателите на фискалния пакт. Нека да кажа няколко думи за своя личен опит. И това ще бъде единственото изказване по същество, което ще направя. Аз съм говорител по въпросите на бюджета в Холандския сенат от името на моята партия. В Холандия парламента е двукамерен. Двамата председатели на камерите имат право да. Двете, двете камери по-скоро имат право да, да приемат и да отхвърлят закони. За да мине един закон, той трябва да се радва на мнозинство в, в двете камери. В първата си година, когато се занимавах с бюджета, ми се стори, че има външна намеса. Тъй като нашия бюджетен цикъл е достатъчно предсказуем и освен това имаше натиски с времеви характер. За първи път видяхме тези конкретни за държавите препоръки, които трябваше да придобият бюджетно измерение – Трябваше да видим дали сме съгласни с тях или не. По време на първия семестър в Холандия бях изправен заедно с колегите пред тежка задача. Трябваше да намерим мнозинство за структурни промени. По-важни въпроси като пенсиите, възрастта за пенсиониране, закона за предоставянето на жилища и така нататък. Моя опит показва, че фискалният пакт доказа, че има силни и слаби страни. Една от силните страни е, че договора въвежда външна дисциплина. Външна отправна точка, външен орган, който да следи какво се случва, въз основа на външен анализ – Понякога се предприемат мерки, мерки, които са закъснели, що се отнася до оптимизацията на бюджета. Слабите страни, и вероятно някои от вас са ги изпитали, са следните. Непозната терминология, нов вид на меса в един съществуващ цикъл, нов материал и налагане на политически избор насочен към затягането на коланите. Никой не обича да прави такъв избор, но мисля, че това е политическия дебат във всяка една държава членка. Може да се запознаете с терминологията, с бюджетния цикъл, с, с сложните страни на, на новите рамки, но някои аспекти все още са непознати. И ето защо днес трябва да се обсъди легитимността на това толкова голямо въздействие на цикъла, предвиден в рамките на фискалния пакт. И мисля, че е, точно е, тази, тази роля трябва да бъде е, обсъдена, защото непрозрачното вземане на, на решение в Еврогрупата е, и отсъствието на други демократични институции е, отслабват легитимността на фискалния пакт. Всички въпроси, свързани с е, бюджетните цикли, са много важни, те са съществени и мисля, че много от вас, е, най-вече в държави, в които има драматични мерки, като Португалия, Испания, Гърция, Ирландия, е, всички вие ще може да споделите важни практики. Днес е мястото и днес е времето това да се случи. И мисля, че можем да се получим един от друг и това е целта на днешното заседание. Сега няколко думи, няколко е, съобщения с практически характер. Вероятно знаете как се иска думата. След като чуем основните изказвания. Ще положим всички усилия да се изкажат колкото се може повече депутати. Естествено, притиснати сме от към време и ще трябва да ограничаваме изказванията. Моля ви да проявите разбиране. Ако трябва да ви ограничим, изказванията трябва да продължат не повече от 2 или 3 минути, в зависимост от броя на участниците и ще бъдем строги в това отношение. Имате карти пред себе си, ако искате да се изкажете, трябва да ги попълните. Ако искате, е, отново казвам, ако искате да се изкажете, трябва да ги попълните. Същото е, въжи и за е, депутатите от Европейския парламент. Знаете каква е установената схема. Двама депутати от националните парламенти, един от Европейския парламент. Ако се наложи да променим тази формула, ще я променим, но за сега ще караме така. Ще дам думата на Ерон Дейселблум. Искам да го предупредя, че ще бъда толкова строг с времето, което му пускам, както той е строг с бюджетната дисциплина. Благодаря, господин председател. Може ли да а, ми покажете някъде, където мога да видя колко време ми остава? Няма проблем. Благодаря, казва господин Дейсевон, уважаеми депутати. За мен е чест и удоволствие да ви приветствам на тази конференция. Тя е много полезна и аз мисля, че можем само да извлечем полза от това сътрудничество, ние, които правим европейската политика и вие, депутатите от националните парламенти. Няколко думи ще кажа в началото за економическото положение. Знаете, че аз се занимавам с финанси и винаги трябва да говоря за економическото положение. След това ще говоря за доклада на петимата председатели и за това, което трябва да се направи относно економическото управление. Еврозоната успя да излезе от кризата с държавните дългове, е, благодарение на политиките на държавите членки. Много иновации има с мащабен характер. Е, те се предприемат в рамките на общата валута. Трета година вече наблюдаваме възстановяване, економически растеж, е, не голям естествено. Това възстановяване обаче зависи много от ветровете, които имаме, които са попътни, например ниските цени на, на, на горивата. Има обаче и външни рискове, като забавянето на растежа в Китай, случващото се на, на различни пазари. И ето защо трябва да внимаваме. Да не говорим, че има голяма безработица, има големи разлики в економическите показатели в еврозоната. Това показва, че няма как да сме доволни от това, което се случва. Онова, което се случва на, финансовите пазари от своя страна, показва, че трябва да се прилагат правилата на банковия съюз. Аз съм председател на Еврогрупата и на Екофин и Напълно приветствам инициативата на Комисията за създаване на Съюз на капиталовите пазари, който ще спомогне за финансирането на реалната економика. Освен това съм за укрепването на банковия съюз с цел да се стабилизира банковия сектор. Укрепването на този банков сектор не, се свежда само до схемата за гарантиране на вложенията и за единния фонд за реорганизация на банки. Тук става дума за равнопоставеност, равни условия на действие на банките. Рисковете трябва да бъдат ограничени и да останат в съответните места, там където им е мястото. Един от аспектите, знаете, е какво да се прави с банките, които могат да фалират. Имаме стъпка, знаете, за директивата за реорганизация на банки работи се по нея и мисля, че това е стъпка в правилната посока. Има и един доклад, не безизвестният доклад на петимата председатели. Той се нарича Завършването на економически и паричен съюз в Европа. Аз съм един от авторите на този доклад. В този доклад се основаваме на реализма, е, и имаме няколко етапа. За първия етап до средата на 2017 година предлагаме няколко мерки с краткосрочен характер, за да може еврозоната да стане по-устойчива в рамките на съществуващата правна рамка. Целта тук е да се справим с макроекономическия дисбаланс и с е, фрагментацията. Тук естествено трябва да се спомене и прилагането на принципа на демократична отчетност и на препоръките за конкретните държави. Всички тези аспекти са взаимно свързани. И те трябва да бъдат изпълнени като мерки, за да се стигне плавно до втория етап създаването на архитектурата, която ще продължи чак до 20, 2025 година. Вероятно в този случай ще трябва да има промяна на договорите и Знаете вече и за третия етап. Мерките за него трябва да бъдат очертани най-късно в края на 2017 година. Препоръките на комисар Домбровски за първия етап за сега не се радват на голяма подкрепа. Еврогрупата, съвета и различните подготвителни органи в момента разглеждат различните инициативи, които трябва да бъдат осъществени. На първия етап. Едно от предложенията е създаването на национални съвети за конкурентоспособност. Аз мисля, че тези съвети или органи трябва да зададат цели на политическия дебат, който пък да помогне на правителствата да вземат правилните решения. Тези национални съвети по конкурентоспособност трябва да доведат и до реформи на национално ниво. Те трябва да подобрят съществуването съществуващите реформи, начина по който те са замислени. Трябва да се види как да подобрим социалните си модели, да, да подобрим заетостта, като имаме и стабилни бюджети в дългосрочен план. Тези съвети не трябва да бъдат нещо като атака срещу колективното трудово договаряне. Имат подобни опасения в момента. Не, те трябва да работят за създаването на по-голяма производителност, на по-голямо търсене във вътрешен план, трябва да се споделя познанието, трябва да набираме все повече опит и да го споделяме. Това е изключително важно, е, според мен. Няколко думи ще кажа и за съществената роля на националните парламенти в економическото управление. За да може нашите инструменти да са ефикасни и да успеем да изградим един по-стабилен паричен съюз, в този процес трябва да участват националните парламенти. В крайна сметка, такива мерки са нужни, за да се справим с общите економически предизвикателства и всички мерки, които се очертават, трябва да бъдат подкрепени и приложени от националните парламенти ние трябва да включим общите предизвикателства в рамката на координация на политиките. Знаете, че имаме препоръки за цялата еврозона от началото на европейския семестър. По този начин препоръките за еврозоната могат да бъдат включени в конкретните за държавите препоръки, които пък се публикуват през май. Тези препоръки призовават за координация на економическите политики. Това трябва да стане чрез обмяна на опит, е, чрез е, определяне на стандарти е, и сравняване на стандартите, къде се намира една страна спрямо от друга. Това е нещо много добро според мен и ето защо аз мисля, че дебата за растежа и за, за работните места е много добър и той е нещо с което се занимаваме в рамките на Еврогрупата. През последните години направихме голям напредък, що се отнася до координацията на економическите политики, но не можем да кажем същото за изпълнението. Изпълнението на конкретните за държавите препоръки може да се подобри. Първо, това може да стане като се ограничи броя на препоръките. Ако погледнете колко препоръки годишно има за държавите членки, ще видите какво имам предвид. На второ място, трябва да се постави ударението върху най-същественото. Първото, което трябва да се направи в различните държави. Освен това, има нужда от е, приемане в национален план на, на препоръките. Много държави членки просто ги прочитат, обаче продължават със своите е, програми. Е, имате две минути, казва председателя. На трето място, мисля, че конкретните за държавите препоръки може би не трябва да са годишни, а трябва да са за по-дълъг период от време и да позволят на правителствата, които са със своя мандат от 3, 4, 5 години, да, да могат да прилагат цял набор от мерки. Мерки, които са обсъдени с комисията, с парламентите, в Европейския парламент и в столиците на държавите членки. Ролята на парламентите е много важна, що се отнася до приемането на препоръките като свой. Е, и социалните партньори трябва да бъдат включени тук, естествено. Няколко думи за Европейския парламент. Европейския парламент трябва напълно да използва правомощията, които са му дадени по силата на договора и вторичното законодателство, не на последно място в контекста на економическия диалог. Парламента прави това. И в духа на доклада на петимата председатели, неговата роля се засилва, той се появява на сцената. Наскоро беше обсъдено предложението на комисията за еврозоната за 2016 година. Аз присъствах на дебата в пленарна зала заедно с господата Юнкер и Домбровскис. Винаги съм готов да се явам и пред комисията ЕКО на Европейския парламент. Чрез подобни разговори ние започваме да прилагаме на практика доклада на петимата председатели. В него се призовават е, комисията и други е, представители да участват в е, междупарламентарните срещи. Мисля, че трябва да има по-голяма прозрачност и за заседанията на Еврогрупата. Вие, господин председател, току-що казахте няколко думи за откритостта на, на, на Еврогрупата. От тук нататък, преди нашите срещи, ще публикуваме по-подробен анотиран дневен ред и веднага след срещите ще публикуваме е, обобщение на основните заключения, направени на срещата. Освен това, ще положим всички усилия, за да се публикуват за обществеността документите, които обсъждаме. Ще направим това в тясно сътрудничество с тези институции, които осигуряват документите. Като председател на Еврогрупата и на Екофин, аз подкрепям улесняването на разширяването на, на, на дебата за економическата политика. Мисля, че трябва всички тези инициативи да бъдат приети от държавите като свои собствени и да се разбере, че, че трябва да има подкрепа за реформите, защото реформите са от интерес и за нас, и за, е, по-отделно и за всички останали като общност. И се надявам, че днешния дебат ще допринесе точно за това. Благодаря. Uh, Сега даваме думата на Кейт Вендрик. Заповядайте. Благодаря, господин председател, Уважаеми делегати, дами и господа, добро утро. Благодаря, че ми давате тази възможност и се ще опитам да бъда кратък и да говоря бързо. Не твърде бързо обаче, нали? Прекъсва председателя. Да, разбира се. Дами и господа, Европейския съюз претърпя фундаментални промени в областта на економиката и бюджета от 90-те години. След началото на финансовата криза от есента на 2008 година, економически и паричен съюз е под напрежение. Това всички го знаем и го усетихме. Правят се планове за паричния съюз, за еврозоната и се експлуатират вратичките в законодателството. Като отговор на тази криза Европейския съюз успя успешно да стартира законодателни инициативи. Бяха, подр... бяха разработени програми за подпомагане от страна на Европейския съюз, заедно с МВФ, за да се подкрепят определени държави членки. Стартира се банковия съюз, за да може основните банки да бъдат под контрола на ЕЦБ и бяха въведени нови контролни бюджетни правила, за да се засили съюза. Засили се надзора върху банките от страна на Европейския съюз, а също така се прави и макроекономическо наблюдение на държавите членки. Всички тези неща са част от европейския семестър. През септември 2014 година Сметната палата на Нидерландия публикува доклад, който разглежда новите правила, въведени да се, с цел да се засили Европейския паричен съюз. Това беше направено по искане на Нидерландския сенат, защото тези нови правила водят до последствия за бюджетната процедура на Нидерландия, а и на всички останали държави членки тъй като тези правила са свързани с доверието в еврото, ние решихме да използваме един по-широк подход, който да включва и европейските институции и другите държави членки. Нашия одит за съответствие ни показа какви са изводите и какво трябва да се направи за бъдеще. Искам да споделя част от резултатите днес с вас. В слайдовете, които ще видите на екрана, може да видите някои от ключовите ни заключения, като част от информацията наскоро беше актуализирана. Надявам се, че можете да видите графиката. Тя показва в кой момент държавите членки са използвали процедурата за дефицит, това е в жълто, и в кой момент са получили предупреждение от съвета да вземат мерки, това е в оранжево преди тези процедури не са се използвали напълно или постоянно от 1990 година. Само на някои страни понякога е изпращано съобщение да вземат мерки. От тези страни, които не са отговаряли на необходимите условия, са получавали увеличаване на срока. От 2010 насам са введени нови мерки. През последните години броя на страните, които се възползва процедурата за излишък на дефицита, се намалява. В някои случаи не е стартирана процедура поради извънредни е, обстоятелства, което е свързано с е, намаляване на дефицита в бюджета. Искам да кажа, че засилване на тези политики в държавите членки води до създаването на сложно законодателство, правила и рамка. И тази сложност затруднява Европейската комисия да приложи правилата, но ние вярваме, че засилването ще подпомогне еврозоната и ще се върне към това по-късно. Въвеждането на новите правила от а, 6-степения и двустепения пакет означава, че държавите членки носят отговорност за своите бюджетни и микроекономически политики. Също времено обаче де-факто способността на Европейския съюз да промени политиката на държавите членки е ограничена, защото в крайна сметка държавите членки са тези, които определят нещата. Ще видите на следващия слайд новата процедура, свързана с макроекономическия дисбаланс. Тази графика показва по какъв начин работи процедурата към момента. Процедурата за сега се ограничава до идентифициране и превенция, но броя на страните с дисбаланс се увеличава през 2014-2015 година. За момента корективната фаза на тази процедура все още не е била активирана. Важно е да се знае, че комисията може сама да реши дали има или няма изключителен дисбаланс, в който случай трябва да се активира коригиращата фаза на тази процедура. Въпреки това, как се определя колко е сериозен този дисбаланс, не е напълно прозрачно. В момента се разработва отчетността на държавите членки пред комисията. Комисията стартира дебат за хармонизиране на националните процедури за докладване, за да може да има сравнимост между представянето на различните държави членки в областта на бюджетната политика. Считаме това за много важно развитие. Последната тема, по която искам да говоря и която също е отразена в нашия доклад, е, че доброто управление, демократичния контрол и отчетността пред държавите, а, пред е, Европейската комисия не се прилагат еднакво към еврогрупата и въпреки това те са обект на засилен контрол по отношение на бюджетните процедури и макроекономическата политика. Когато нашия доклад беше публикуван преди година и половина, ние се обърнахме към Нидерландския парламент с някои важни уроци, които трябва да запомним и днес искам да се обърна с тези изводи и към вас в Европейския парламент. През последното десетилетие видяхме, че държавите членки не спазват онези правила, които са били създадени в годините преди 2008, освен ако Европейския съюз не ги наложи. Да имаш сложни правила и да не ги използваш води до съмнение по отношение на ефективността на европейското економическо управление. Крайната цел – засилване на економическото състояние на Европейския съюз е свързано с засилване на пазара, и функционирането и ефективността на европейската економика и най-вече на економиката в еврозоната. Големия масив правила, процедури налага да има упростяване на европейското економическо управление. Парламентите трябва да настояват за по-голяма последователност в економическото управление на Европейския съюз, да се упростят и елиминират процедури, когато това е възможно. Освен това могат да се увеличат стъпките за засилване на прозрачността. По отношение на процедурата за макроекономически баланс, така наречената таблица с резултатите Scoreboard, показва къде трябва да се засилят макроекономическите показатели. Смятаме, че прозрачността пред парламента и пред обществото ще бъде подобрена, ако имаме едно обобщение, не просто таблица, а разглежда на различните елементи на пакта за стабилност и растеж. Също така трябва да се изпълняват и специфичните или конкретните за всяка страна препоръки. Важно е да се знае, че Европейското економическо управление засилва устойчивостта на обществените финанси в дългосрочен план. Структу... Структурираното балансиране засилва своята роля. И сега стигаме до правилата и дебата за тях. То е нещо, което е наистина много важно за вас като парламентаристи. Освен това е чудесна възможност да постигнем един по-общ преглед на обществените финанси в целия Европейски съюз, отколкото имаме в момента. Трябва да се обръща по-голямо внимание на тази тема от страна на парламента и на правителствата. Освен това, трябва да се внимава по отношение на управлението на Еврогрупата, демократичния контрол и отчетността. Радваме се, че председателя на Еврогрупата е сложил прозрачността като част от програмата си, представена миналата седмица. И нещо, което е още е много важно, всички ние трябва да знаем, че ролята на постоянен представител все още не е решена от Европейската институция. Е важно да се знае дали в бъдеще ще има такъв постоянен председател. И сега, нека да приключа моето представяне с една дилема, пред която сме представени. Очевидно, в интерес на всички държави членки е еврозоната да работи по правилния начин. Економиките на тези страни, както и бъдещето на гражданите им, до голяма степен зависят от това. За да може еврозоната да работи, Едно от нещата, което трябва да бъде засилено е бюджетната дисциплина на държавите членки. И е, ключовия въпрос е дали това се случва и как работи. Нека представя пред вас един проблем. В миналото сме видяли, че Европейския съюз прилага правила с цел затягане на бюджетната дисциплина на държавите членки. Европейския съюз се опитва да постигне доверие на пазара, като затяга съществуващите правила и въвежда нови, да речем пакта за растеж и стабилност. Това обаче, което се случва, е, че спазването от страна на държавите членки по отношение на правилата, за които сами са се съгласили, все още не е достатъчно. И това е много меко казано. Освен това, правилата се налагат от Европейския съюз и въпросът е дали този подход е най-добрият начин да се координират економиките на държавите членки. Можем да поставим нещата и по различен начин. Дали държавите членки наистина искат европейската економика да бъде управлявана до някъде от Брюксел, или всъщност европейска економика е толкова сложна, че няма как да се съгласим и да спазваме всички правила. От една страна имаме сериозни правила, от друга страна не ги прилагаме или поне не напълно и това не помага да се засили доверието в пазарите от страна на бизнеса и обществото и да се подобри представянето на европейската економика. Вярвам, че един сериозен дебат по отношение на управлението на еврозоната и това, което ни е необходимо за да направим успешна, е важен. Вашето мнение като парламентаристи също е от изключително значение. Може би сега е твърде рано да се изкажем. Може би след кризата се развиват нещата, има нови правила, нови процедури, но се оформят и нови взаимоотношения. Тези неща са се доказали на практика дали ще успеем да опазим доверието в еврозоната и економиката и ще се види през следващите няколко години. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Един въпрос по отношение на дебата. Искате да се работи повече в основа на принципи, отколкото на правила, така ли? а, както правят всички сметни палати и аз само задавам въпроса. Благодаря ви, казва председателя. С това просто исках да ви изпитам. Давам думата на госпожа Валери Рабо за нейното изказване. Благодаря. Дами и господа, бих искала в рамките на кратките си уводни думи да се спра на три аспекта. Първо, управлението на публичните финанси и оценката, която направихме във Франция – на второ място връзката с економическия цикъл и начина по който националните парламенти ни помагат да направим това управление. на трето място националната програма за реформи. В това отношение съм съгласна с председателя на Еврогрупата, който заяви, че трябва да имаме благонадежден дизайн на реформи. Аз напълно съм съгласна с този принцип. И така, на първо място как стоят нещата във Франция. Видяхте преди малко а, пакта. Франция е от държавите, които не изпълняваха изцяло критериите по пакта за стабилност. Можем да видим, че през последните 10 години с около 35 милиарда годишно се увеличаваха а, публичните финанси в Франция, което е 2,3% всяка година. От две години се провеждат изключително важни реформи и те ни позволиха увеличаването на публичните финанси да се сведат до 0,9% в чиста стойност, което означава, че а, те се увеличават а, с по-бавен темп, отколкото се увеличава нашия ДВП. Това се дължи на строгите мерки, които предприехме в областта на управлението на публичните финанси. Тези мерки ни дадоха възможност да спрем увеличаването на публичните разходи. Това ни позволи да смъкнем и бюджетния дефицит, който беше на около над 5% през 2011 година в пика на круз, кризата, а тази година падна до 3,8%. Както вече казах, стигна се до драстично намаляване на публичните разходи, което означава, че се намаляват и кредитите, които се отпускат на различните административни единици. На следващо място. Как се съчетава тази политика с дискусията за макроекономическото състояние, а именно стимулирането за създаването на нови работни места и за растеж? Нещо, което е част от целите в стратегията Европа 2020. Договор за стабилност, економическа координация и управление ни даде един изключително добър инструмент, а именно разглеждането на структурния дефицит. Това ни позволи да видим къде се намираме точно в економическия цикъл и да помислим кои курсори може да преместим, за да смъкнем номиналния дефицит. Този инструмент е изключително важен и мощен – и, скъпи колеги, трябва да ви призная обаче, че едва ли всички разбират добре този инструмент. Никого не искам да обиждам във френския парламент, но със сигурност там има по-малко от 10 депутата, които наистина разбират потенциала на този инструмент, който може да ни позволи да се справим с структурния бюджет. Виждам, че председателя на Еврогрупата се усмихва. Мисля, че си заслужава да повдигнем този въпрос. Пилотирането на бюджетния дефицит не се разбира много добре от народните представители, така че би било добре да получим някакви обяснения. Така ще може да видим къде се намира всяка държава членка в рамките на този економически цикъл. На следващо място, отново във връзка с структурния дефицит – Когато този инструмент се задейства, може би малко грубо, се стига до драстично намаляване на структурния дефицит. Като последствие обаче това неизменно се отразява на инвестициите. А релансирането на растежа в Европа е тясно свързано с възобновяването на инвестициите. Именно този лост беше повреден в рамките на начина по който искахме да се справим с публичните разходи. Този лост бе увреден, защото инструмента за пилотирането на бюджетния дефицит не се разбира правилно, не е описан правилно в отделните документи. На трето място. Националната програма за реформи. И в това отношение съм напълно съгласна с председателя на Еврогропата. Това е изключително важен етап, който дава възможност да се управляват публичните финанси и същевременно да се насърчава економическия растеж и създаването на работни места в Европа и в отделните държави. Аз лично съжалявам, че петте цели, които са включени в Европа 2020 година не са достатъчно подчертани в програмите на националните ни парламенти. Тези пет цели са изключително подробно разписани и според мен те могат да стимулират растежа в нашите държави. Тези пет цели, чухме преди малко председателя на Еврогрупата, който каза, че не трябва да се излиза с много препоръки и в това отношение съм съгласна с вас, но смятам, че тези пет цели трябва да бъдат изпратени от Европейската комисия на държавите членки, като Европейската комисия трябва да попита как отделните национални парламенти могат да отговорят на тези пет цели в зависимост от това къде се намира курсора за тяхната държава. Приключвам, господин председател. Смятам, че е важно да използваме много по-агресивно този метод, не само в Европейския парламент, но и в националните ни парламенти. Така ще трябва да кажем какви действия сме предприели, за да може да се постигнат целите от стратегията Европа 2020. Така ще може да видим къде се намираме ние спрямо останалите. И с това, господин председател, бих искала да приключа. Смятам, че разписвайки тези цели, вие ни давате добри ръководни линии. Просто сега трябва да ги използваме много по-смело в националните парламенти. Благодаря. Благодаря ви. La majorité de députés Бих искал да ви успокоя, като ви кажа, че по-голямата част от депутатите в тази зала разбират от структурен дефицит. Сега ще дам думата на съпредседателя си, господин Галтиери, който също ще вземе отношение. Thank you. Благодаря ви. Благодаря ви много. Както всички много добре знаем, както и чухме по време на изказването на колегата от Нидерландската сметна палата, настоящата ни рамка за управление не е достатъчна, за да гарантира най-добрия начин за управление на економическите политики в европейската зона и за това паричния и, и банков съюз трябва да бъде засилен. Аз наистина оценявам факта, че двама влиятелни банкера от Централната банка говорят за това какво трябва да се направи от европейски е, за, за създаването на централен европейски министр по финансите. Наистина е разумно да има такава роля и това ни води до също така амбициозната цела да се създаде фискален капацитет и ресурси на еврозоната. Всички тези неща, които обаче са необходими, но все още не са се осъществили, за да може те да бъдат реалистични, трябва да започнем възоснова на инструмента и договорите, които съществуват в момента и възоснова на тях да се справим с сериозните предизвикателства пред економиката към момента. От тази гледна точка аз съм, изразявам несъгласие с това, което чухме, защото или правим промяна на договора и трансферираме суверенитета, или се спираме един децентрализиран подход, който се основава на отделната отговорност и по-строги правила. Аз мисля обаче, че освен тези две възможности има и трети вариант, който смятам трябва да преследваме, ако искаме да подкрепим растежа, конкурентоспособността и заедостта в нашите економики, ако искаме конкретно да вървим в посока истински паричен съюз. Мисля, че идеята на комисар Юнкер е именно тази да се използват по-последователно и по-прозрачно инструментите, които имаме. Тази линия трябва да бъде засилена, като се има предвид колко е крехко економическото възстановяване и какво се случва в световен мащаб. Това на първо място означава фискална политика, която трябва да отговаря на предизвикателствата и да се стреми към растеж. Първо трябва да имаме устойчиво фискално коригиране – което води до правилна оценка на елементите, които не са били правилно оценени към момента, свързан с реформата на пакта на стабилност, да речем ниската инфлация. Също така искам да отговоря на това, което каза госпожа Рабо, много добра идея, опростяване към номинално и бенчмарково и бенчмаркови показатели. Разбирам, че МВФ работи в тази посока. Това не пречи на фискалния пакт, защото казва, в него се казва, че има предимство на закона и структурният дефицит се определя от комисията, което показва, че бенчмарк показателите могат да бъдат зададени от комисията. Стигаме до макроекономическия дисбаланс и пълното използване на фискалното пространство от тези, които имат повече. Композицията на бюджета трябва да започва от бюджета, а, от инвестициите, извинявайте. Структурните реформи, които са необходими за да се реализира потенциала за растеж, по отношение на тях смятам, че трябва да се проведе едно упражнение за поставяне на така наречените бенчмарки или жалони. Като цяло съм съгласен че е по-добре да имаме по-малко, но по-добри показатели. И в рамките на цикъла ние предлагаме определени насоки за сближаване, за да има реформи, е важно да използваме важния инструмент за завършване на единния или на вътрешния пазар, включително и инструментариума на плана Юнкер, който позволява да се справим с проблемите на пазара – и да имаме допълняемост по отношение на мобилизация на инвестициите. Този микс от различни политики може да засили и политиката на ЕЦБ, както и да позволи отново да се стартира економиката и да се засили заетостта. Същевременно обаче трябва да има рамка на финансова стабилност. И от тази гледна точка е от изключително значение да дадем ясен сигнал за завършването на банковия съюз и за това, че сме, въз... че сме способни да използваме по интелигентен начин претите от нас правила, които също така не трябва да бъдат поставени под въпрос. Пазарът не се интересува от абстрактни дискусии, за рисковете, било то споделени, било то за тяхната отговорност трябва да имаме контрол, ако искаме да се справим с конкретни проблеми. Иначе просто завършваме сами своите ръце, тъй като нямаме взаимно доверие. За да можем да засилим диалога и да увеличим доверието, това всъщност ще бъде една от нашите основни задачи. Имаме възможност тук по време на тази конференция да засилим сътрудничеството между различните парламенти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. С това приключваме въвеждащата част. Мисля, че всички четирима оратора поставиха достатъчно въпроси за дебата, който ще протече от сега до 11 часа. Виждам, че искате да вземете думата. Ще предам а, председателското място на колегата, който тук нататък ще ръководи дискусията. Благодаря, господин председателю, казва господин Клотири. От Португалското народно събрание ще чуем господин Хорке Оливейра. На него му даваме две минути. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Цялата идея за структурен баланс е от изключително значение за фискалния пакт. Страни с публичен дълг над 110% наистина трябва да намалят нивото на задлъжнялост, но въпроса, който искам да отправя към вас е прост и ясен. Искам да знам дали идеята и последствията от нея, т.е. намаляване на структурния баланс, е нещо, което ще се превърне в по-важна идея за бъдеще. Това е много важно в държавите членки, защото струва ми се трябва да бъде превърнато в реалност. Това е мярка, която в момента не се разбира добре, както каза един от ораторите на президиума. Благодаря, казва председателя Андрей Постема от първа камера на Нидерландия. Господин председател, колеги, в Вилнюс, в Рим и в Брюксел по-рано имаше конференции за член 13, които засягаха финансовата и економическата криза и процедурите и правилата на самите конференции. Време е да променим тази перспектива. Европейския съюз е една оптимистична, солидарна институция. В нейната основа не лежат нито кризата, нито страха, нито пък излизане на страни, които са наши членове. Европейския съюз се основава на мир, сътрудничество и напредък. И това трябва да бъде отразено в конференцията по член 13 на фискалния пакт. Днес искам да говоря за това колко, са, колко е важно да имаме качествено изразходване на публичните средства. Понякога за политиците е по-важно да имат пари за конкретни политики, отколкото дали тези пари се изразходват ефективно. В много държави членки има доста сериозен напредък да се гарантира не само легитимността на тези разходи, но и ефективността им. Въпреки това, и това е въпроса, който искам да задам към панелистите, най-вече към госпожа Валери Рабо и към господин Кес Вендрик. Как могат да се разграничат най-добрите практики и новите възможности, за да се гарантира, че наистина публичните разходи са успешни по отношение на желаната цел? И по какъв начин трябва и можем да приемем тези практики не само в националните си бюджетни процеси, но и на ниво Европейски съюз и съставяне на бюджета на Европейския съюз. Благодаря ви. Председателя? Сега ще чуем Димитрис Пападебулис, който е заместник-председател на Европейския парламент. Благодаря. Целите, които вие обсъдихте, господин Дайзелбум, вървят към приятите процедури. Но тази процедура не е достатъчна. Тя е малко закъснява по отношение на нашите възможности. От години се критикува липсата на прозрачност в еврогрупата и функционирането й. Едва вчера огласихте някакви мерки в правилната посока. Да, наистина трябва да има доверие на пазарите в нашите економики. Нас обаче по-ни интересува доверието на гражданите по отношение функционирането на Европейската зона, Европейския съюз и Европейската интеграция. Виждаме, че има по-малко инвестиции, имаме по-висока безработица, по-силно различие, по-малко сближаване и териториално, и регионално. Така че да, наистина още много остава да се свърши. Съгласен съм. Трябва да сме сигурни, че има балансиран бюджет. Също времено обаче ни трябват повече инвестиции, засилено чувство за европезация, хармонизация за да можем най-накрая да прекратим практиката на данъчните обежища. Не може всеки да си избира онова, което му харесва от Европа. Една единна валута и 28 различни фискални и данъчни режими, както и 28 различни политики по отношение на дълга. Там, където Кейнс не се счита за революционер, економиката се възстанови по-бързо. Да кажете, че ще забавим всички промени до след 2017, когато ще има повече прозрачност и когато ще има повече растеж на европейска економика, е нещо напълно погрешно. Губим време и не успяваме да се справим с проблемите. Благодаря, господин Инесис Бокис от Латвийския парламент. Я ценим е колеги. Добро утро, уважаеми колеги. Аз представлявам Одитната комисия към Латвийския парламент. Ние изслушахме резултатите от одита на държавата, на държавните учреждения и на общините, които бяха контролирани по отношение на използването на публични средства. Хората обаче не са доволни, тъй като има един дълъг процес, в който се търси виновника тогава, когато има сериозно нарушение. Под сериозно нарушение имам предвид а, присвояване на фондове или средства и така нататък. Имам въпрос към господин Вендрик. Той също работи в Сметната палата в Нидерландия. Смятате ли, че и по тази тема ни е необходимо да работим, за да можем да подобрим директивите на Европейския съюз? Питам, тъй като в държавите членки ситуацията може да бъде доста различна, а е необходимо да има подобрение. Благодаря. Thank you. Благодаря. Господин Кареш от Френския парламент. Президент. Благодаря ви, господин председател. Въпросът за европейския семестър е от решаващо значение за бъдещето на еврозоната и на еврото. Аз лично смятам, че системата може да действа, ако се налагат някакви дисциплинарни санкции, например. В противен случай ще отдалечим европейските граждани от Европа. Необходимо е европейския семестър да бъде добре обяснен. Аз лично установявам, че нещата доста се подобриха благодарение на предложението на Европейската комисия. Смятам, че Европейската комисия наистина поработи за ориентирането на тези насоки към националните специфики. Така, например, когато четем докладите специфични по държави членки на Европейската комисия сега, наистина виждаме някаква специфика, докато преди те като че ли се отнасяха за всички държави като цяло, което означава, че Европейската комисия е осъзнала действителността във всяка държава членка. И от тази гледна точка диалога с националните парламенти е от съществено значение. Бих искал да кажа още две неща. Първо, нещо, което казах и вчера, а именно има прекомерно много процедури по надзор. Това понякога води до противоречиви препоръки. Аз смятам, че всички тези системи и процедури по надзора трябва да бъдат слети, защото в противен случай няма никаква видимост. Не могат да се вземат на сериозно и препоръките. На следващо място. Трябва да поработи малко и върху времевия график. Препоръките на Европейската комисия за бюджета на Франция, например, излизат доста дълго време след като дискусиите за бюджета в парламента вече са започнали, което води до много проблеми. Бихме могли да работим малко по-последователно. Така ще може европейския семестър да бъде прилаган. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Важен коментар. Алфред Санд от Европейския парламент. I don't see Mr. Sand. Не го виждам в залата. Перванш Берес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за днешната конференция която е същинска конференция по член 13. Тук наистина навлизаме в темата и обсъждаме както от страна на Европейския семестър, така и от страна на националните парламенти, което ни дава различни ъгли, през които да погледнем проблема. Бих искала да кажа три неща. Председателят Дейсел Блум заяви, че управлението на еврогрупата доста е напреднало, за което го поздравявам, но аз мятам, че трябва да отидем по-далеч. Още повече, ако смятаме, че желаем да продължим с еврозоната. Съотношението между общностния подход и работата на еврогрупата трябва да ни помогнат да си излечем правилните полуки. Полука трябва да се изведем и от направеното по отношение на Гърция. Това ще ни помогне да знам как да действаме и за в бъдеще. Бих искал да благодаря на Кис Вендрик за казаното от него по отношение на следното. Вие казахте, че не ни трябва економическо управление, което да почива на многобройни правила. Аз не съм против правилата, но не трябва да подхождаме само и единствено чрез правила, защото в противен случай ще стигнем до задънена улица и ще обезмислим цялата ни работа до тук. Казахте също така, че сме създали инструменти, които не се използват в пълния им потенциал, за което също ви благодаря. Така ще може да се отчете и макроекономическия дисбаланс между държавите членки. И е, за да се изразя по-меко, бих казала, че ако използваме инструментите, ще може да отключим техния потенциал. На следващо място – Доклада, който приехме в Европейския парламент във връзка с еврозоната, упоменава две основни оси. Първо, препоръки за работа на еврозоната. И не мога да навлиза в повече подробности, но тази препоръка трябва да се включи с оглед на всички цели, залегнали за еврозоната, с оглед на инвестициите и това трябва да се прави проциклично. И второто предложение в този доклад с едно изречение е код, кодекс за конвергентност, който ще доведе до многогодишна програма, която ще включи всички цели по стратегията Европа 2020. Няма време да навляза в повече подробности, но трябва да отключим целият потенциал на инструментите и да създадем кодекс за конвергентност ще трябва да спазвате винаги двете минути, които са ви отпуснати, за да може всички записали се да се изкажат. Следващия оратор сър Уилям Кеш от е, Камерата на представителите на Великобритания. Благодаря, господин председател. Ние не сме в еврозоната и това е от съществено значение, но и ние сме засегнати от това, което се случва меко казано. И знаете, че ще има референдум дали да останем или да напуснем ЕСА. Искам да погледнете документа, който ни е предоставен. Мисля, че той описва проблема по същество. има пример за това колко са недостатъчни механизмите за справяне с асиметричните сътресения. И това засяга целия Европейски съюз. В документа по-нататък се говори за координация, за подобряване на економическите политики. От там нататък в документа се казва, че европейските институции страдат от демократичен дефицит и това е проблема. Ако трябва да съм кратък, онова, което чух днес и то се затвърждава и в доклада на петимата председатели, е, че ще има външен контрол. Това не отговаря на стремежите. Ние в Уестминстър още от 17 век работим на основата на суверенитета и не на последно място по въпросите на разходите и бюджета. Пакта за растеж и стабилност беше инициатива на Германия, къде обаче е Италия в момента. Всички тези проблеми показват, че има пропаст между институциите и гражданите и архитектурата на Европейския съюз просто не може да се справи с проблема. Националните парламенти трябва да са в центъра на всички решения, както каза Дейвид Камерън в реща си е, Блумбърг, пред Блумбърг. Не, не мисля, че нещо се прави в тази връзка обаче и аз мисля, че ще се наложи да напуснем. Има прекъсване от страна на председателя. Благодаря господин Герасимус Палурас от парламента на Гърция. Благодаря господин председател. На гръцки има една поговорка, която грубо на български се, се превежда с фразата или е, брега не е на мястото си или нашия компас е, е счупен. Е, това е проблема с еврозоната. Това е проблема и с пакта за, за растеж и стабилност. То е усмирителна риза. Пречи на растежа, на развитието. Това обаче е усмирителна риза, която не е еднакво тясна за всички. За Гърция имаше едно отношение, за Италия, например, имаше друго отношение. Някои оратори проявяват ентусиазъм и казват, че има увеличение с 0,9% в публичните разходи. Ще излезем ли от рецесията обаче с такава мярка? Това е просто копиране на позицията на МВФ. МВФ винаги се провалял, независимо къде е действал. И знаете какво се случва в Гърция. Какви бяха политиките, положението е трагично, в тежка рецесия сме, има огромна безработица, няма почти никакви права за работниците вече. Освен това, нашия дълг се отрои през последните 5 години поради прилагането на тежките мерки за крайни економии. Нека да направим едно ясно разграничение. Едно е да има умно управление на кризата, друго е да има е, крайни мерки за економии. В САЩ имаше рецесия точно в същото време, когато тя върлуваше в Европа. В САЩ обаче има растеж през последните 2-3 години. Нека да се замислим. А така нареченото количествено облегчение, моля, позволете ми да, да, да приключа. Нека да приключа, казва оратора. Искаме инвестиции, искаме инвестиции с стратегически характер, а не само трохи. Колегата Собо от Унгарския парламент. Благодаря, господин председател. От 2011 година е, националните парламенти са развили различни практики по отношение на економическото управление. В унгарския парламент Комисията по европейски въпроси играе водеща роля по тази е, тема. Днес говорим за европейския семестър. Ние в нашата парламентарна комисия се занимаваме с този въпрос на отворени заседания и обсъждаме всеки път предложенията на Европейската комисия. Последното ни заседание беше през декември миналата година. Обсъдихме документите, публикувани от Европейската комисия в края на ноември и отчетохме опита на трупан през последните 5 семестъра. Нека да очертая унгарската позиция. Като цяло Унгария приема ключовите приоритети на прегледа на растежа за 2016 година и приемаме оценката за, за механизма за подаване на сигнал в случай на проблеми. Въпреки всичко обаче смятаме, че нещо липсва липсва изпълнението на първоначалната цел на европейския семестър, а именно стратегията Европа до 2020 година. Приветстваме оптимизирането на европейския семестър и упростяването на препоръките по държави. Мислим обаче, че има нужда от повече време за обсъждане на препоръките по държави, за да може в крайна сметка и държавите членки да приемат тези препоръки като свои много е важно, освен това, да се е, правят общи препоръки, а не да се налагат конкретни мерки. Държавите членки имат нужда от е, пространство за маневриране. Те трябва да могат да избират инструментите, които да прилагат. В заключение искам да кажа, че се надявам, че препоръките по държави за тази година ще изрисуват ясна картина на унгарската економика. Благодаря. Благодаря господин Йоахим Полс от германския Бундестаг. Да. Да, президент, Präsident, Да. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Очудваме, че една много важна тема още не е обсъдена. Нашата конкурентоспособност. В твърде много държави членки конкурентоспособността е ниска поради корупция, поради неплащане на данъци и аз мисля, че ние трябва да говорим за тази економическа действителност, защото ако не решим тези проблеми, няма как да се върнем към конкурентоспособност и няма как да върнем доверието у нашите собствени дънакоплаци. Е, това е нещо много важно и трябва да се говори за него. В тази връзка имам конкретен въпрос към господин Дейселблум. Холандското правителство и холандското председателство на Съюза дали смятат да дадат някакъв добър пример в сферата на данъчното облагане. Имам предвид да се избегнат практики, които са в ущърп на честните данакоплаци. Знаете, че има специални данъчни предварително сключени споразумения, които са нещо много неприятно. Имате ли е, планове за мерки за справяне с проблема? Благодаря Франческо Камеро от Италианския парламент. Благодаря, господин председател. Искам да представя опита на Италия. Италия след въвеждането на фискалния пакт е, се опитва да въведе равновесие в своя бюджет. Това се случва от 2012 година насам. Имаме обаче известно отлагане поради така наречените средносрочни цели. Може би ще успеем с нашите планове към 2018 година. Трябва да кажа, че фискалният пакт в нашата държава не води до конкретно развитие. Същото въжи и за цяла Европа. Не мисля, че ставаме свидетели на кой знае какви промени. Искам да изтъкна, че решението на Европейската комисия за създаване на фискален борт подчертава демократичния дефицит на Европейския парламент и, на, въобще на фискалния пакт. Много се пледира за крайни економии, но ако това се направи, просто ще убием растежа, който и така е малък в Европа. Решението, за което говоря, беше взето без да бъде чуто мнението на националните парламенти. Беше взето централно. То беше взето най-вече от Европейската комисия. Ние смятаме, че е необходимо да се дадат повече правомощия на всички парламенти, а националните парламенти трябва да дават своето становище, ако не за друго, то поне за подбора на онези комисии, които контролират публичните финанси. Ние сме срещу допълнителен контрол – Важно е националните парламенти да участват на широка основа. Благодаря. Ерик Феромой от Белгийския парламент, ако правилно прочитам името му. Благодаря, господин председател. Искам да възразя на господин Кас. В Белгия, когато говорим за бюджет, е, мнението на комисията е много по-важно, отколкото мнението на нашата сметна палата или на Националната банка. Мнението на комисията е нещо като пътеводна светлина за, за дебатите по бюджета в Белгийския парламент. Имам един въпрос. Е, дефицита в Белгия е под 3%, ние сме на 2,9%, но задлъжнялостта е голяма. Много споразумения се сключват между националните парламенти и Европейската комисия. По силата на едно такова споразумение Белгия трябва да стигне до баланс през 2018 и до така наречения номинален баланс през 2019 година. Това ще е трудно. Мисля, че ще успеем да елиминираме само 1% от дефицита годишно, но и това ще е доста, доста проблемно. Много споразумения са сключени с Европейската комисия. Искам да чуя малко повече за тях в контекста на пакта за растеж и стабилност. Тези споразумения трябва да бъдат обяснени. Трябва да се обясни на хората, че ще има повече разходи за безопасност, за бежанците. Економическия растеж в Европа изостава от прогнозите. ЕЦБ е е от своя страна не допринася за повишаване на, на стандарта на, на живот на хората. Въобще много проблеми има и с економическия цикъл. Затова искам да попитам дали, дали комисията не смята, че трябва да се направи нещо по отношение на публичните разходи и да се създаде малко по-различен път за растеж в държавите членки. Учитате ли това? Рита Милер от Финландския парламент. Е, е, Suomessa... Благодаря. В е, Финландия нашия парламент контролира доста добре парламента. Имам предвид, когато нашето правителство трябва да даде своята позиция, позицията на страната в рамките на заседанията на Европейския съвет. Що се отнася до Европейския семестър обаче, трябва да кажа, че ние не, не, не успяваме да имаме голям контрол в финския парламент и съответно нашите граждани също не знаят много за тази инициатива. Затова кажете как да, да направим така, че, че повече да се знае за европейския семестър? За нас е изключително важно, когато говорим за обща економика, решенията да се взимат в националните парламенти. Националните парламенти, знаете, винаги се допитват до социалните партньори, до различните организации и по този начин се чува мнението на, на, на гражданите. И по този начин мнението на гражданите пък ще стигне чрез нас чак до, до Брюксел. Сроковете, календара с дати е изключително важен. За да може националните парламенти да работят добре, сроковете трябва да са пригодени. Само по такъв начин националните парламенти ще окажат своето въздействие върху европейския семестър. Добре, е, че говорим за това, че европейския семестър може да бъде разширен и да покрива един цял мандат на едно правителство. И така стигам до един въпрос. Когато говорим за европейските стратегически инвестиции и за специалния фонд на Юнкер за, за такива инвестиции, как да се използва той по такъв начин, че взетите национални решения да водят до добавена стойност на европейско ниво. Благодаря Анастазиус Коралис от Гръцкия парламент. Благодаря ви, господин председател. През всички тези години се опитваме да получим с економическата интеграция в Европейския съюз, чрез економическо управление и това даде добър резултат. Голяма част от економическите въпроси бяха прехвърлени към европейските институции. Непрекъснато преговаряме за бюджета, за механизмите за економическа стабилност. Но няма да сгрешим, ако кажем, че Цялата тази система е непрозрачна, а в някои случаи и неефективна. Е и от тук стигаме до економика, която е в дълбока криза и е доста уязвима за всякакви удари от страна на финансовите пазари. И от тук се надига и враждебността към Европейския съюз, защото той се провали в социалната сфера. Економическото управление бе наложено и се увеличиха централните правомощия. Когато някое правителство се опитва да намери альтернативно решение, европейските институции винаги предпочитат предложението, което идва от финансовите пазари. А когато се провалят финансовите пазари, се проваля и економическото управление в Европа. Демократичният контрол в това отношение е доста ограничен. Много слабо са представени и економистите сред народните избранници – а, когато някой направи предложение, той не бива прият на сериозно. Пазарите са единствения валиден критерий. Мнението на гражданите през последните години също не бе взето предвид. Ако се направи референдум за членство в Европейския съюз, ако не се даде правилен отговор, референдума се забравя представителя на Камерата на представителите от Обединеното кралство. Благодаря ви, господин председател. Камерата на лордовете, извинете. Аз съм представител на Камерата на лордовете и наистина бих искала да успеем с преговорите и ще се борим за да победим. Нека да кажа нещо във връзка с специфичните препоръки по държави членки. Предложението е доста разумно и трябва да се прилага. Но вие говорихте също така и за привличането на социалните партньори. Заявихте също, че трябва да има по-широко прилагане на индекса. Но като че ли е не винаги е очевидно какво точно се иска в националните препоръки по държави членки. Или оставете на държавите членки и техните механизми, като например националния парламент да се справят, или ги наложете. Защото в противен случай отиваме на противопоставяне на централната власт. В парламента на Обединеното кралство ние не се допитваме до социалните партньори. Ние се допитваме, разполагаме с оценка на въздействието, имаме лобисти, и се извършват много проверки и това са нови възможности за хората да бъдат чути. Ако искате да централизирате участието на социалните партньори, то това е стъпка в неправилната посока. И накрая, въпрос към всеки един от панела, който желая нека да ми отговори. Смята ли еврозоната, че сега е удачния а, момент а, да имаме и общи финанси? Знаем какво пише в доклада на петимата председатели. Но на мен ми се струва, че за нас би било интересно, дори и да не сме в еврозоната, че трябва да помислим дали се нуждаем от общи финанси. Господин Пало Перейра от парламента на Португалия. Good morning. Um, I would like to start saying that uh, Portugal is... Uh, Благодаря ви. Бих искал да заявя, че нашия парламент върши всичко необходимо. На институционално равнище създадохме специален съвет, който се занимава с макроекономическите прогнози. А в парламента имаме технически отдел за бюджетна подкрепа. Той работи и за комисията по бюджета и е, прави независими анализи, независими от всяка една политическа партия. Това са двете институции. А, смъкнахме общия БВП, но разбира се, все още изпитваме някои проблеми. Ние са вързани с правилата, което не означава, че не подкрепим економическото управление на Европейския съюз. Въпросът ми е към господин Дейсел Блум. Бих искал да попитам, вие знаете ли валутен съюз, който да не е тясно свързан с фискален такъв и който да не може да поеме асиметричните сътресения в държавите членки? Има ли такъв друг съюз по света? На следващо място. Какви конкретни стъпки обсъжда еврогрупата, за да се създаде такъв фискален съюз? Бюджета е 1% от БВП. 85% от европейския бюджет не подлежи на промяна, което означава, че дори не можем да си позволим да изхарчим средства за бежанците, защото всичко е предварително разпределено. В този модел на управление е трудно да се отиде далеч по отношение на еврото. Господин Алфред Сант има думата. Благодаря ви. Всички подчертаха необходимостта от повече инвестиции в контекста на економическо възстановяване. Отново ни се казва, че консолидирането на публичните бюджети, продължаването на структурните реформи ще доведат до растеж – Министър-председателя Ренци излезе с изявление, в което каза, че всичко това не даде резултат. Няма растеж, няма работни места. Напротив, в САЩ растежа е много по-голям и се стигна до създаване на повече работни места. Растежа в еврозоната се дължи на падането на цените на петрола и промяната във валутния курс – Стигна се до създаване на по-голяма ликвидност, но това не доведе до повече инвестиции. Ръста на инфлацията възпира новите инвестиции. Ще ни липсват частни инвестиции и за в бъдеще. Частните инвестиции могат само да последват публичните инвестиции, но не и да ги предизвикат. Необходимо е да върнем частните инвестиции. Европейския се съюз се нуждае спешно от публични такива. Необходимо е да се насърчи екологосъобразния растеж, да се инвестира в цифровизацията и в жилищното строителство. Публичните инвестиции се извършват с все по-бавни темпове. Пакта за стабилност и растеж е отчасти виновен за настоящото състояние. Необходимо е от националния бюджет да се правят инвестиции и да внимаваме, когато изчисляваме дефицита. Когато искаме да консолидираме правилата по смисъла на пакта, ние реално караме правителствата да преустановят инвестициите. И председателят прекъсва. Можем да дадем думата на още двама народни представители. Марк Франсуа от Френския сенат ще бъде първия. Благодаря ви. Добър ден. Бих искал да задам въпрос във връзка с ориентировъчните линии в доклада на петимата председатели по отношение на производителността. В доклада на петимата председатели се споменава, че европейския семестър и създаването на процедурата за дисбаланс са позволили да се решат част от проблемите. Същевременно се предлага във всяка държава членка да се създаде компетентен орган по конкурентоспособността. Предлага се също на високо равнище да се създаде организация – в която да членуват всички тези национални компетентни органи по конкурентоспособността. А какво стана с производителността? Два въпроса. Първо, необходимо ли е да създадем допълнителна технократ бюрократична структура, при положение, че вече разполагаме с много такива. И на следващо място, имайки предвид опита упоменат в доклада на петимата председатели за Белгия и Нидерландия, където има такива органи, бихме ли могли да получи повече информация за начина по който те действат. Благодаря, Мануел Родригес от Португалия. Една минута имате. Благодаря ви, господин председател. Всички изказващи се насочиха към ограниченията, свързани с ритъма на намаляване на структурния дефицит. А не това е основният проблем за държавите членки. Основният проблем е намаляването на държавния дълг и свеждането му до 5% годишно. Неизменно всичко това води до все по-голямо задлъжняване. Не могат да се отпускат инвестиции за предприятията и най-вече за МСП. А всички се нуждаем от инвестиции. Та в този смисъл бих искал да попитам, защо всички се съсредоточихме само върху едно от правилата от пакта за стабилност и то най-строгото. Има и много други правила, които също биха могли да бъдат използвани. Благодаря ви. Сега ще дам думата на членовете на панела, господин Дейсел Блум. How much time you will give me? So, three minutes. Okay. I think the, the... Не разбрах колко време ще ми дадете. Три минути, доколкото разбрах. Добре, чудесно. Говорим за бъдещия модел на управление, начина по който нещата стоят към момента. Uh, следния. Стрикни правила идват от центъра към страните и държавите първо трябва да спазят правилата. Това е тяхна отговорност. Правилата може да са правилни, но може да са прекалено сложни. Трябва да ги направим по-ефективни и по-разбираеми за нашите граждани. Но това е начинът по който работим към момента. Реалната отговорност за ключовите решения по бюджета, по реформите, по колективните системи все още е национална отговорност. Казвам това, защото някои от представителите, които се изказаха днес, казаха, нашите проблеми се вследствие на пакта за растеж и стабилност. И аз бих спорил. Много от проблемите в еврозоната и в нашите страни са резултат на лоша национална политика. Може би не сега е момента да навлизам в подробности, но двустранно бих спорил с вас, докато искате не можете да кажете имаме строги правила, но те не работят, защото господин Вендрик ясно показа, че тези правила се игнорират, поне до някаква степен. Всички обаче вървим в правилната посока, намаляваме дефицита, намаляваме задлъжнялостта и аз съм малко по-оптимистичен, отколкото а, таблицата, която той ни показа. Нашия модел обаче се основава на правила и идеята националните парламенти да решават не работи. Другия вариант е да централизираме. Нека отговорността падне върху центъра. Но когато говорим за демократична легитимност и обществена подкрепа, според мен това ще е огромно предизвикателство. Защо казвам това? Защото ако отговорността падне върху центъра, това засяга и бъдещия начин, по който ще изглежда бъде нашата пенсионна система тя ще бъде определена тук в Брюксел. Това ще засегне и социалната система, социалния модел в страните, а знаем, че при него има сериозни различия. Всички тези неща ще бъдат за в бъдеще разрешавани в Брюксел. Това е от огромно значение, защото тези решения определят как ще работят економиките за бъдеще и дали нашите бюджети ще са устойчиви. Затова разберете, когато говорим за повече управление в центъра, настоящата система с правилата, която позволява да се вземат решения на национално ниво, не работи. Основният извод от тези две а, фрази е следния. Аз казвам, не съм революционист, вярвам в еволюция на нашия съюз, може да не се съгласите с мен, но пак казвам, трябва да внимаваме много да не загубим общественото доверие и да не прехвърлим цялата отговорност към Брюксел, защото това ще навреди ужасно много на европейския проект. Ето за това смятам, че тези национални съвети, фискални съвети са от изключително значение. Пак каза, може да не сте съгласни с мен. Но ако искаме да има отговорност на национално ниво, нека споделим опит. Искам да станем по-добри при създаването и изпълнението на реформи. И да, наистина, всичко това включва и нашите социални партньори. Това обаче трябва да бъде организирано на национално ниво. Там трябва да се случва основната част от социалния диалог. Ние в Нидерландия имаме доста опит с нашия социално-економически съвет, който включва и представители на работодателите. Освен това, имаме опити с Националния съвет по конкурентоспособността. Той има комунистическо име, нарича се Централно бюро за планиране, но това Централно бюро казва, не ни казва, всъщност ни съветва по какъв начин да създадем реформите, за да можем да постигнем своите политически цели. И ако плана ни е лош, ще ни казват. Това не е добър план, това ще нанесе вреди на устойчивостта, на заетостта и това е правилният подход. По този начин имаме оценка въз основа на знания на политиките и аз не ви казвам, следвайте нашия пример, следвайте холандския пример, просто трябва да станем по-добри при създаването и изпълнението на структурни реформи. Ако искаме една по-добра Европа, ни трябва растеж, по-добри политики, за да можем да запазим онова, което имаме, а именно едно добро благосъстояние на континента, в държавите и един добър социален модел. Мисля, че това е което искаме да запазим, включително и социалния модел. Сега искам да говоря по конкретен въпрос от господин Йохим Бос, който говори за избягване на данъците. Аз съм председател на ЕКОФИН и в нашата програма са всички предложения на Европейската комисия. Сега ще ви кажа какво прави Нидерландия. Аз не съм тук в качеството си на министър в Нидерландия, но ме попитахте, за това ще отговоря. Ние с а, Германия се съгласихме да имам обмен на данъчните ни постановления. Германия ни критикуваха и ние им казахме, добре, може да видите всичките наши данъчни последования, извинявайте, данъчни постановления и можете да видите всички немски компании, какво правят те в Нидерландия. След това разгледахме всички свои договори за избягване на двойното данъчно облагане и променихме ги, за да може да отразяват и проблема при двойното данъчно необлагане. Също така, този семестър упражняваме сериозен натиск, за да се подкрепи предложението на комисията. И вашата подкрепа от Германия също ми е необходима, за да сме сигурни, че всички правителства приемат целия пакет, не си избират само части от него, не се пазарят за повече време, на всички ни трябва повече време, но няма. И се надявам, че ще успеем да се справим с това този семестър с помощта на вашето правителство. Председателя, благодаря много. Господин Кез Вендрик. Speaking, I'm a very modest guy. Аз съм професионално казано доста скромен човек. Ще отговоря на един въпрос – и този въпрос е как да създадем повече информираност за ефективността и ефикасността на публичните разходи. Разбирам въпроса, има много възможни отговори. Ще ви дам два от възможните такива. Първо да преосмислим системите за лошо разходване. Да речем в Нидерландия милиарди евро се събират от централното правителство и се дават на общините, за да ги изразходват по конкретни цели. От ефективна гледна точка това е лоша система. Защото единственото нещо, което интересува общините е да изразходват всички налични средства. А въпросът е каква е добавената стойност, как можем да дадем повече добавена стойност за да накоплатец е нещо, което им идва едва като втори въпрос – за да има повече информираност по тази тема, трябва да се преосмислят тези системи. И също се отнася, и а, надявам се, че нямате нищо против да ви го кажа, националното разходване на европейския бюджет. Всички национални правителства, всичките 28 от тях, се опитват да изразходват всички пари, които Европа може да им даде. След това настъпва мълчание и някой казва, добре, а каква е добавената стойност за гражданите. Такъв е нашия опит и в Холандия. Това е валидно и за националните системи. Така че ако искате, прегледайте тези системи, за да се подобри ефективността на публичните разходи. И второ, сигурно тук ще ви отекча, но ключовото е по-добрата информация. Това е важно, за да можем да разберем как се изразходват публичните средства. Последните години като член на съвета на Сметната палата в Нидерландия, някога наистина се очутвам и се изненадвам от липсата на информация за това как се разходват парите. И ако не говорим за добавена стойност, какво носи това на обществото, няма как да подобрим своите програми за разходване. Няма цикъл на научаване, няма по-добри оценки, така че тук има много голяма възможност да се подобри публичното разходване. Пак казвам, по-добра информация и когато говорим за това, данните трябва да са отворени, трябва да се опитате да ангажирате бизнеса, гражданското общество, да се предоставя информация за това как се разходват публичните средства. Това вярвам ще подобри драматично ефективността на тяхното изразходване. Благодаря ви. Благодаря, Валери Рабо. Благодаря ви. Бих искала да се върна на структурния дефицит, тъй като имаше няколко въпроса в това отношение и ще направя предложение на комисията. Ако погледнете на интернет сайта с препоръките по държави членки, ще видите там различните показатели – и може да видите и последствията от всяко намаляване на структурния дефицит върху растежа и инвестициите. Смятам, че е, всеки разбира какво точно означава растежа и какво точно означава последствия върху растежа. Ако намалим структурния си дефицит, да кажем, с 0,1% или 0,2%, тогава трябва да се прецени какви са последствията върху економическия растеж във всяка една държава. Да се видят последствията върху инвестициите, също във всяка една държава. По този начин всеки ще може да разбере последствията от всяко едно намаляване на структурния дефицит. Смятам, че е важно да знам какво се крие зад управлението на публичните финанси и как се действа чрез намаляването на структурния дефицит. На следващо място. И аз съм напълно съгласна с вас. Трябва да помислим как, когато правим оценка на някаква политика, как бихме могли да вържем тази политика с стратегията 2020. Във Франция, в Нидерландия, в Италия, трябва да помислим как всичко, което се прави там, се свързва с целите за 2020 година. Да помислим каква е добавената полза, как това ще допринесе за економическия растеж и за нови работни места. Начина по който управляваме публичните финанси и начина по който прилагаме политиката в нашите държави чрез парламентите, трябва да бъдат премислени през призмата на стратегията Европа 2020. Всеки път, когато правим нещо, за да коригираме структурния дефицит, трябва да мислим за последствията върху економическия растеж, върху инвестициите, върху новите работни места. За всеки го картинката би се изяснила, ако предоставим по-ясни обяснения. Благодаря ви, казва председателя. И аз отговоря на няколко общи въпроса от Белгийския парламент. С това стигам до една по-обща тема. За това, че трябва да има един постепенен подход. Споделям това с вас, защото а, нещата, ако ги представим в черно-бели краски, няма да успеем да постигнем напредък. Един финансов министр за еврозоната би имал смисъл. Разбира се, той няма да управлява бюджета и няма да работи от Брюксел. Това е било невъзможно но ще има повече ресурси, повече възможности на централно ниво. Пак казвам, това едва ли ще се случи скоро. opinion, that uh, on hand, от една страна това, което чуваме е, че настоящия механизъм не е достатъчно добър, това е вярно. Същевременно не е вярно, че той е напълно неефективен, защото чухме, как неговото хвалене или оплюване е свързано с ефективността на взетите економически решения. И така, имаме тези неща и можем да ги подобрим. Един от важните въпроси е как да комбинираме повече отговорност на национално ниво и същевременно да не стигнем до анархия, т.е хората да отговарят за процеса с помощта на по-ефективна координация и ми се струва, че правилата ни могат да вървят в тази посока. И също това ще отговоря на въпроса за гъвкавата комуникация. Наистина бихме могли да вземем предвид едни изключителни обстоятелства извън контрол на държавите членки, да речем кризата с беженците, това не е забранено от правилата и също времено да отразим структурната реформа по отношение на средносрочните цели и да не отразим, да речем, съфинансирането при публичния дефицит. Така че може да се променят тук нещата, може да се ограничат с някакви мерки. Не съм съгласна с съвета, че структурните реформи трябва да се случат в рамките на една година. Има как да се подобри структурната реформа, има начин да се рационализира и да се увеличи въздействието, но справянето с дефицита не е важно само по отношение на това как нещата са определени, но и по отношение на определене на метода на изчисляване на потенциала за растеж. Знам, че според тази формула не трябва да има растеж. Ако има растеж с 1%, дори да не се увеличи номиналния дефицит, защото формулата казва, че намалява структурния дефицит, всъщност цялата тази формула казва, че не трябва да има растеж, защото това нарушава баланса. И може би това е най-лесният начин да разберем нещата. Затова дискусията в, с МВФ върви към повече номинални стойности и не се отърваме напълно от идеята за концептуални, за, за структурни реформи. наистина подходящата комбинация от национална отговорност и европейска отговорност е ключов компонент от всичко това. Затова мисля, че дискусията днес е наистина конкретна, ефективна и показва за бъдеще как трябва да се провежда тази конференция. Сега ще дам думата за последни бележки. Мисля, че трябва да спрем да се хвалим ние един друг тук на президиума, а да похвалим вас, нашите участници. Вече е време за кафе пауза, която ще продължи 15 минути. Ще приключа тази част от заседанието, като благодаря на всички, които се изказаха. Ясно е, че времето не стигна, но основните неща бяха поставени и обсъдени. Затова ви благодаря и а, ще ви приканя да отидете да си починете в кафе паузата в Юхи, Юхиди Менохин, което е долу на първия етаж. Чакам ви обратно в 11.